Buenas tardes. Добър ден на всички. Нека да започнем да открием заседанието. Аз съм временен председател до избирането на новия председател на Комисията по петиции. Първо трябва да поздравим постоянните членове и техните заместници. Това е учредително събрание. Знаете, че трябва да сформираме състава, да изберем председателя и заместник-председателите. Това се изисква по регламента. Първо ще изберем председател и след избора на председател, съответния председател или председателка ще ръководи избора на заместник-председател. След това ще определим броя на заместващите при гласуването, защото разполагаме до сега с информацията, която ни е подадена. Маринеско замества Преда, Анеско, Легрип замества Бекер, Брок Малинов и Гресле замества господин Сирио социалистите. Маники замества Розие Отекаре Тинаска замества Атеократус от името на СПД. Лаура замества Дейвид Кобърн. Bien, eh, comprobamos la existencia de quórum, ha de haber siempre más de nueve. Първо трябва да се уверим, че има кворум над 9 члена. Това е четвърт от членовете на комисията. Секретариатът трябва да ни увери, че са изпълнени всички задължителни условия за един такъв избор. Че също така са получени декларации за финансовите интереси. Сега, нека кажа кои са кандидатите за председател. Има ли желаящи да се кандидатират? Елеонора. Eh, Благодаря, госпожо председател. Искам да посоча от името на моята политическа група, че е, Леонора Еви е, се кандидатира за е, поста заместник-председател по метода Донт. Има ли други кандидати? Добър ден. От името на АЛДЕ представям кандидатурата на госпожа Сесилия Викстрион. Чудесно. Маргарита, процедурен въпрос. Нека на всички напомня, че ако пренебрегнем отново системата ДОНТ, то тогава не можем да говорим за справедливост в парламента. Подчертавам го, много е важно за достоинството на парламента, за неговия представителен характер – преди две години ние се отказахме от системата Дон. Това не е правилно, защото така двете или трите най-големи групи са против всички останали. Само ви го напомням. Bien, seguimos con, con... Добре, продължаваме с процедурата. Имаме двама кандидата. Изборът ще се проведе с тайно гласуване и в съответствие с изискванията. За всеки кандидат може да се подаде само един глас. Това означава НП 10, социалистите 8, ГУЕ 3, зелените 3, СПД 2, НС-2 и независими 1. Кандидатът, който спечели абсолютното мнозинство подадени гласове, ще бъде избраният председател. Ако бройката е по-малка, се провежда второ гласуване и тогава се броят само гласовете за всеки кандидат при равен брой се избира по-възрастния кандидат. Пак ви напомням, гласуването е тайно, като се използва електронната система. Готови ли са всички да гласуват със своите електронни карти? Чудесно! Нека ви обясня как ще протече гласуването. Имаме две кандидатки – Елеонора Еви и Сесилия Викстръм. Всяка от тях ще има един определен цвят. Зеленият цвят, зеленият бутон е за Сесилия Викстрем, червеният бутон е за Елеонора. А този, който иска да се въздържи, избира белия бутон, както е напълно логично. Пак Напомням, зелено за Сесилия Викстрюм, червено за Елеонора Еви. Моля, гласувайте. El Partido Popular tiene un voto de más. Имаме един глас повече при НП. De acuerdo? Okay. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Резултата 20 гласа за Сесилия Викстрем, 7 за Елеонора Еви. Честито! Не е необходимо да гласуваме втори път. Сесилия поема председателството. Честито, честито! и благодарим на Елеонора. Thank Thank you very much, colleagues. Много ви благодаря, колеги. Трябва да ви кажа, че за мен наистина е чест при избирането ми в тази комисия. Ще продължа да правя всичко по силите си. Ще се съобразявам с всички политически групи и ще бъда председател от името на европейските граждани – които се обръщат към нас със своите проблеми и тревоги. Още веднъж благодаря ви и наистина аз няма толкова да ви управлявам, по-скоро ще бъда в ваша услуга. Сега да пристъпим към вице-председателите, но преди това е Леонора. Благодаря, Сесилия. Фаре ако ми позволите, Искам да направя един кратък коментар във връзка с този избор, защото според мен е много тъжно, че втори пореден път в тази комисия, след две години и половина, се повтаря такова тъжно събитие, а именно, че не се спазва метода ДЕОНТ. Този метод, както каза колегата е съществен и осигурява справедливо представителство на всички политически групи, най-вече на по-малките политически групи в парламента. Решаващият критерий тук е справедливост. Това е чудесна дума, обаче в случая тя беше потъпкана. Преди две години и половина ние можехме да създадем прецедент за нашата работа, обаче сега, две години и половина по-късно, наистина нямаме повече извинение, защото Всички ние показахме за това време, че с голяма ангажираност сме работили и че е, сме присъствали на срещи с избирателите на място и то по много добър начин. Затова трябва да установя сега с прискърбие, че този метод, тази система отново беше потъпкана по областови причини. По този начин политиката отново претърпя вреда. Това е комисията по петициите и в тази комисия ние всъщност трябва да Изслушваме гласа на всички граждани, за да гарантираме тази справедливост. Аз е, установявам резултатите от изборите. Пожелавам успех на председателя, същото се отнася и за колегите. Най-вече да работим със същата ангажираност, както в миналото. В тази комисия благодаря. Благодаря ти, Леонора. Мисля, че можем да обсъдим тази тема малко по-нататък, защото това е учредително събрание и сега трябва да се изберем заместник-председателите. Имената на заместниците остават от предишното гласуване. Със сигурност имаме и кворум. Нека да номинираме първия заместник-председател. I call for nominations for the position of first vice chair of the petitions committee. Пак призовавам за номинации за първи заместник председател Петър аз бях е, толкова развълнуван от избора на председател. Та сега взимам думата. Е, групата на е НП предлага господин Чаги и госпожа Мицола, т.е. същите заместник-председатели, както миналия път предлагаме. One one. Трябва да ги гласуваме един по един. И тъй номинации за първи заместник-председател. One by one, you say. There... Първият е мистер Ройс. Има ли други номинации? Госпо... Госпожа Естерас има номинация. Никой не е против. Rosa, please come up to me. I feel a bit lonely up.

Нека привлека вниманието ви към член 204, алинея първа, съгласно който многообразието на парламента се отразява в състава на бюрото. Следователно, бюрото не може да бъде съставено единствено от мъже или от жени. Не може, освен това, всички заместник-председатели да бъдат от една и съща държава членка. Исках да сме сигурни, че изпълняваме правилника и член 204 алинея 1. И тъй, вече имате заместник председател и председател от един и същи пол – Имайте го предвид при номинацията за втори заместник председател. Питер Яр. Äh, за двамата заместници, госпожа Мецуло. any, any more nominations? Има ли други номинации? Can we then by acclamation? В такъв случай с ръкопляскане и я избираме. Благодаря ви. Честито, Роберта. Можеш да дойдеш тук. And now it's the position of third vice chair. И сега имаме номинацията на трети заместник-председател. Соледат. Марлен Мици е номинацията на социалистите. Добре, има ли други номинации? Can we then by acclamation... Добре, тогава с ръкопляскане да изберем Марлене Мици като трети заместник председател. Честито! Елате при нас. Another woman. Another woman? Още една жена. И сега трябва да номинираме следващия заместник председател. Четвъртия. имайте предвид казаното от мен току-що. Питер. Äh, Много сме щастливи за четвърти заместник председател да предложим колегата Чарги, така че да имаме и един мъж е, в е, председателския състав. Господин Чарги е нашия кандидат. Има ли още номинации? номинации за четвъртия заместник председател. Добре, нека чрез ръкопляскане изберем колегата Чаги. Thank you very much and congratulations to you, Пал. Много ви благодаря, честито, Пал. Трябва да кажа, че наистина имаме нужда от вас тук на трибуната. Моля, елате. The... Доколкото разбирам, някои сега са готови да напуснат залата. Ще ви помоля да го направите тихичко, за да продължим с груповото заседание. be there too. <laughs> okay. Colleagues, I think that now when we, when we did this, we are elected. We... Уважаеми колеги, тъй ето вече си имаме председател, заместник председател, имаме бюро и можем да се върнем на обичайната си работа, която ни връща към дневния ред – Трета точка е одобрение на протокола от месец ноември. Той е раздаден. Можем да приемем, че се одобрява. Съобщение на председателя. Имаме някои нови членове на секретарията. Нека кажа добре дошли на Каролина Гаевска и Мария Скундрич. Бихте ли станали, за да ви видят всички? Моля ви да се отнасяте добре с тези момичета. Ако някой се отнесе зле към вас, обърнете се към мен, но аз мога да ви уверя, че и двете имат много добър опит, говорят много езици. Уверявам ви, че много ще ни помагат. по точка разни нищо не е докладвано. Да преминем към точка 6, петиция 618-2013 относно проблемите в чера в Италия. Вносителя на петицията не присъства. Веднага ще дадем думата на комисията. Do we have the commission representative yes, yes, С нас ли е представителя на комисията, господин Ферстрате? Да, благодаря, госпожо председател. Действително имаше опасения, свързани с замърсяване на подпочвени води и е, наземни води, е, дължащо се на промишлена дейност в регион Ачера. Е, замърсените води се използват за напояване, за целите на производство на хранителни продукти и е, фуражи, като това засяга и питейната вода, добита от замърсяването на наземните и подпочвените води, което е, води до рискове за общественото здраве. След като бе получена петицията, стана ясно, че съгласно европейското законодателство Храните и фуражите, предлагани на пазара, трябва да се съобразяват с европейското законодателство, а именно да са безопасни за хора и животни. Регламент 178 от 2002 година се отнася до хранителните продукти, а има и замърсители, като азотни замърсители и други химикали. Имаме и специалния регламент 315 от 2003 година и там има предвидени конкретни нива за хранителни а, продукти от, а, в регламент 1881 от 2006 година. Също така има максимални нива за тежки метали а, в директива 32 от 2002 година. Освен това, в регламента за хигиената 852 от 2004 година се определя, че операторите селскостопански е, производители трябва да предприемат мерки, за да гарантират, че произведените от тях храни и фуражи не са замърсени от е, опасни биохимикали или биологични продукти. Следователно трябва да прилагат всички мерки за хигиената, което означава, че водата, е използвана за напояване, не бива да довежда до производство на храни и фуражи, не спазващо европейското законодателство и застражаващо общественото здраве друго нещо ясно беше, че използваната за обработката на храните вода трябва да отговаря на стандартите за качество за хранителни продукти и като цяло на за европейското законодателство. Поискахме от италианските органи да ни предоставят по-подробна информация за заключенията за замърсяването на водите в регион Ачера и също така замърсяването на храни и фуражи. Италианските власти ни уведомиха, че през 2015 година са приели указ, в който се казва, кои в кои храни може да се произвеждат храни и фуражи и в кои не може, е, защото има високо нива на замърсяване, като ачера. А има и региони, където има конкретни условия за производството на храни и фуражи, които се прилагат. Освен това, през 2013 до 2016 година са взети 82 проби от храни и поражи, фуражи от различен происход, плодове, зеленчуци, яйца, млечни продукти и са установени наличие на различни замърсители – улово, кадми, диоксини, биофенили, въглеводороди, прекомерно използване на пестициди и микробно замърсяване и не са установили ни несъответствие с европейското законодателство. Освен това, италианските власти в момента разглеждат нерегулираните вещества, каквито не са намерени в количества, които биха били опазни за общественото здраве или здравето на животните. И предвид тези заключения, защото няма установени несъответствия, няма установена и връзка между наличието на тези замърсители в храните и воражите и замърсяването на околната среда. И на базата на подробната информация, която получихме, комисията е на мнение, че италианските власти е, проследяват проблема по удачен начин и гарантират, че населението в регион Ачера е защитено от евентуални нежелани ефекти върху здравето. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви много. Давам думата на колегите за коментар. Please, the floor is yours. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, уважаеми колеги. Аз е, идвам от е, кампания и, честно казано, не мога да приема отговора на Европейската комисия. Това със сигурност е чудесно бюрократично упражнение всички тези завърсители да бъдат изброени – както направи току-що представителя на комисията. Обаче тук става дума не само за замърсен район, а за един от най-лошите примери за замърсени райони, които са замърсени, защото е имало незаконна търговия с токсични отпадъци. Не мога да разбера за Що нито една институция и нито един министр не са в състояние да реши този въпрос. От комисията бих искала да получа по-решителна, по-твърда позиция, защото наистина това, което се случва там е много тежко. От комисията очаквам също да осъзнае факта, че документите, които са представени от италианската страна, са от 2015 година. Искам да подчертая това, защото тогава господин Наполитано беше президент на Италия и той беше обвинен в участие в тази незаконна търговия с опасни отпадъци в Ачара. Естествено, този проблем не може да бъде решен от днес за утре и ние не очакваме подобно нещо. Но, уважаеми представители на Европейската комисия, много ви моля, запознайте се с ситуацията на място не само по отношение на замърсяването, но и по отношение на факта, че става дума за незаконна международна търговия с отпадъци. В тази търговия са замесени различни европейски страни, като европейски предприятия транспортира такива отпадъци към кампания. Има свидетели на всичко това. Разбира се, тук става дума за съучастничество между мафията, държавните служители и държавата. И Европейската комисия не може да се прави, че нищо не се случва. Тя просто не може да изброява само замърсителите и след това да прави заключение, че всичко е наред. Това тук са снимки на животни, които са отгледани в кампания и те много често се раждат с три очи. Е, става дума не за някаква травма, а за животни с три очи. Не ми е, казвайте само, че тези замърсители са анализирани. Не. Ако желаем да доближим Европейския съюз до гражданите, тогава много ви моля да се откажем от бюрокрацията и да не губим време с чисти анализи, е, по-скоро теоретични анализи, защото е, хората живеят в една друга действителност. Трябва ясно да се покаже, че сме на страната на гражданите. Благодаря. Благодаря. Е, благодаря, госпожо председател. Искам да добавя към казаното от колегата Данов и следното. Както тя току-що посочи, ситуацията е силно драматична, трябва да продължим да я наблюдаваме и искам да добавя, че тази петиция трябва да остане открита. Ние не можем да се задоволим с отговора на комисията, защото той е смешен. при това изказване не става ясно кой е отговорен за тази ситуация. Искам да добавя още нещо, което наистина буди загриженост. Миналата година проведохме анкета. Тази анкета беше подписана от всички депутати. В нея стана ясно, че 140 е, милиона евро са предоставени за кампания, обаче от тях са освоени само 8 милиона. Искаме повече прозрачност при освояването на тези средства, защото те трябва да бъдат използвани за решаване на конкретни проблеми. До сега обаче това не е факт. От е, европейските разпоредби за околната среда. Очакваме подобно нещо, очакваме и повече от Европейската комисия, която до сега не отговаря на очакванията ни. Не можем да приемем такива отговори е, да се предоставят на гражданите, на вносителите на петицията. В крайна сметка ние трябва да решим проблема. Благодаря. Нямам никой друг записан желаящ думата. Господин Терика Брас, заповядайте. Well, I, I agree with my... Съгласен съм с колегите ми. Петицията е, е внесена през 2013 година, т.е. преди 3 години. И изглежда вредата, която е нанесена, е, е, съществува от много повече време. Интересуваме повече информация от комисията относно направените изпитвания, тестове и е, също така информация за това дали решението, до което е стигнато, е постоянно или това са временни добри резултати, а трябва да се разреши е, този по-дълбок проблем по един по-задълбочен начин, по един постоянен начин. И ако не го направим постоянно решението, нищо не решаваме. Така че съгласен съм с колегите, че ни е необходим по-удачен отговор. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. Петър Яр, бих искал да отговаря нещо на комисията. Може би нашите колеги не са доволни, защото е, ние обсъждаме само проблема за отпадъците. Петицията се занимава само с част от проблема, според мен. И ние всички знаем, че отстраняването на отпадъците в кампания, знаем, че там са проведени две проучвания в тази връзка, това е, отстраняване на отпадъците там е незадоволително. Европейския съюз предоставя средства, които не се освояват там, защото липсва цялостна концепция за обезвреждане на отпадъците. Това също беше обсъдено в нашата комисия. Молбата ми е следната не е, големия проблем е, и малкия проблем да се смесват. Аз мисля, че комисията отговори само на петицията, обаче петицията не е, третира като цяло проблема за обезвреждане на отпадъците в кампания. Аз мисля, че е, трябва да се реши този проблем, иначе се въртим в кръг. А, бих искал съвсем малко, все пак в подкрепа на комисията да посоча, че тя се е, е концентрирала основно върху петицията, а не се стреми да осветли целият проблем. Thank you, Peter. Благодаря, Питер. Мариан. Благодаря, Сесилия. Благодаря, Сесилия. Няма да повтарям казаното от колегите, че отговора на комисията не удовлетворява вносителите. Вносителите, които са европейски граждани, които представляваме. Елеонора ни представи една, едни много притеснителни и страшни снимки на животни, които са образа на последиците от токсичните отпадъци, изхвърлени в Ачера. Смятам, че трябва да отидем по-далеч, защото на хората и на животните е нанесена вреда. И дори да нямаме конкретни доказателства за това, трябва да разследваме въпроса повече, трябва да видим дали тези животни с малформации, които се раждат, са в резултат от това. И а, докато няма конкретно заключение, че това не нанася вреда на хора и животни, трябва да, за да запазим петицията открита. Председателката, благодаря. С това изчерпахме списъка с изказвания. Можем ли да приключим разглеждането на тази петиция или някой друг иска да се изкаже? Господин Коцалино, думата ли искате? Аз мисля, че като се абстрахираме от е, съдържанието на изказването на комисията, трябва все пак да направим едно разграничаване – за съжаление, често трябва да посочвам пред колегите, че има доста голяма доза объркване в този район. Също така нямаме правилно разделяне на отпадъците. Съгласен съм обаче, че трябва да продължим да бъдем бдителни и да а, си помислим за някои допълнителни инициативи. Може би аз ще посетя кампания на място, за да погледна как изглеждат нещата там на колегите от кампания искам да посоча, много ви моля, не е, хвърляйте вина върху бившия президент на Италия. Това не трябва да се прави в е, нашата комисия. Е, няма основен свидетел на мафията, който да е свидетелство такива неща, за които казахте. Това са абсолютно ненужни обвинения. Много ви моля, имайте малко респект за представителите на държавата. Добре, приемам, че имаме единодушие, че социалистите и представителите на НП искат петицията да остане открита, така че предлагам именно така да направим, да я запазим открита. Ще изпратим и писмо до властите в област Кампания, защото за тази, тази италианска област става въпрос, с което ще ги уведомим, че комисията споделя опасенията на вносителя на петицията за ли липсата на замърсители в местните храни. Затова е добре те да ни отговорят с писмен отговор, че продължават да следят ситуацията с безопасността на храните и фуражите в а, тази област и като цяло хуманното отношение към животните. Така че да поискаме писмен отговор в нашия текст. Можем ли да се съгласим за това решение? Добре, така ще направим. С това предминаваме към следващата петиция 465 относно а, главен а, е, е, главна е, електрическа централа. Мисля, че петиционера, вносителя господин Емануела Лупо е с нас. Давам ви думата веднага. Имате максимално 5 минути и доколкото знам, имате снимки, които да ни покажете. Заповядайте. Спектабиле комисия Обажаем комисия по петициите, уважаеми членове на тази комисия. Аз искам да изкажа първо сърдечна благодарност от името на общината, която представлявам днес пред вас. Вашето внимание, отделено на тази тема, дава възможност да се покаже какво се случва в Косенца, тази малка община. На 31 октомври 2005 година е изграден главен електропровод, който свързва две населени места. Това с декрет на министъра. Трасето не съответства на проектните стандарти за сигурност и безопасност. Също така не съответства и на изискванията за градско планиране. Има нарушение на декрета на министъра от страна на операторите и не е използвана най-добрата техника. На снимките виждате електропровода и къщите в този район. От тогава не са внесени подобрения, най-вече в обитаемия център на града – това означава, че шумовото натоварване остава високо. Виждате това на снимката. Близостта на жилищата до електропровода води до шумово натоварване. Освен това се нарушава принципа за предпазливост. електропровода е трябвало да бъде поставен по друг начин. В крайна сметка гражданите трябва да живеят в непосредствена близост до него. Въздействието на електромагнитните лъчения върху здравето на жителите на тази община е много голямо. транспортира се ток 380 е, е, кВт, най-вече децата страдат. Един професор дойде до заключението, че млади хора, които живеят е, на разстояние около 300 метра от един такъв главен електропровод, могат да претърпят е, тежки здравни увреждания. При тях е, опасността от поява на тумори е с е, един и половина пъти по-висока. Също така това намалява и продължителността на живот на хората. Експертите са стигнали до заключение, че стойностите на експозиция тук са по-високи. граничните стойности не са спазени от съответните органи, а някои от лъченията са наблюдавани едва след изграждането на главния електропровод. Има и здравословни проблеми предвид електромагнитните лъчения близостта на сградите до електропровода. Различни професори смятат, че тук трябва да бъдат взети мерки. Всички засегнати лица трябва да съблюдават екологичните цели, има научни доказателства за границата на експозиция, също и на базата на представените документи, комисията трябва да вземе предвид, че тук опасността за здравето на всички граждани, които живеят в тази община е много голямо. Очакваме от вас да предприемете мерки, за да не се увеличат е, проблемите в този район. Благодаря. Благодаря ви много. Благодаря ви, че сте толкова отдадени на тематиката на тази е, петиция. Господин Ферштрете, е представител на комисията, имате думата. Благодаря. След няколко дни е, комисията ще пред... изпрати официално наблюденията си по тази петиция до парламентарната комисия по петиции. Относно разпределението на компетентности между Европейския съюз и държавите членки, отговорността за цялостната защита на, национ... на населението от евентуални рискове за здравето в резултат от облъчване е, в електромагнитни полета остава у държавата членка. Но през 1999 година съвета прие препоръки относно излагането на облъчване в електромагнитни полета. Тази препоръка не е правно обвързваща, но цели да установи една обща защитна рамка относно ограничението на облъчване от електромагнитни полета, като по този начин се опитва да съгласува различните подходи между държавите членки. Освен това, комисията проследява приложението на, от страна на държавите членки на препоръките в тази препоръка на съвета и в втория доклад, публикуван през 2008 година, той е последен, комисията установява, че Италия има основно ниво за ограничение относно главни електропроводи, което е 10 пъти по-низко от нивото препоръчено в препоръката на съвета. Разбира се, стои въпроса дали днес, през 2016 година, препоръката от 99-та продължава да е валидна. Имаме независим научен комитет от нови, ново идентифицирани и новопоявили се рискове за здравето този комитет има мандат за идентифициране на рисковите, свързани с излагане на електромагнитни полета. Оценката се основава на цялостните научни доказателства, които са съществували по това време. И комисията използва становището на този комитет, за да установи ограниченията за излагане, да види дали препоръката на съвета от 1999 година продължава да бъде валидна или се нуждае от преразглеждане. Последното становище е от 2015 година, само преди две години, 27 януари 2015 и в него се разглеждат над 700 научни изследвания. В това становище се казва, че съгласно настоящите научни доказателства, ограниченията в препоръката на съвета от 1999 година продължават да са валидни, защото се прилагат за съществуващите рискове пред здравето. С това комисията смята, че не е нужно препоръката от 1999 година на съвета да се преразглежда. А както вече казах, Италия е възприела 10 пъти по-низко приемливо ниво за излагане на облъчване от електромагнитни електромагнитни полета. На базата на тези съображения комисията смята, че е, няма основание за намеса, каквато иска вносителя на петицията в петицията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Колегите имат дума за изказвания. Лаура, заповядайте. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да посоча, че в кампания наистина има екологична катастрофа поради различни инциденти в различни сфери. Калабрийската регионална управа има трудности да реагира адекватно. Искам да посоча следното във връзка с тази петиция, въпреки че има различни научни изследвания, също и от страна на международни агенции за изследване на рака – и те показаха, че известна доза експозиция на електропроводи може да причини рак, най-вече когато става дума за превишаване на определени стойности и въпреки опасното въздействие върху здравето на лицата, които живеят там, до сега нищо не е предприето и дори не е планирано да се овладее този проблем, поради което е желателно възоснова на оценка на последните научни резултати да се защити по-добре здравето на хората и състоянието на околната среда – трябва да бъдат е, изменени стойностите за експозиция съгласно е, член 292 от, Европейс... от договора за функциониране на Европейския съюз. В член 6 от същия договор е посочено следното. Признава се, че Европейския съюз е отговорен за показване на съдействие на мерки на държавите членки, насочени към опазване на човешкото здраве. Това е така, обаче до сега не е възприето нищо за решаване на проблемите и за спазване на действащото законодателство. За това аз не мога да не се съглася с тази петиция и с исканията в нея, а именно, че трябва да се направи всичко, възможно, за да се намалят емисиите от електропровода в защита на човешкото здраве и на опазването на околната среда. Не може да се приеме Европейската комисия да предостави на държавите членки да поемат своята отговорност. Освен това искам да апелирам към регионалните власти в Италия да регулират по детайлно този бранш, да следят за спазването на разпоредбите там и също така да се работи по граничните стойности за експозиция, така както се предвижда в член 7 от Министерския декрет, за да може в крайна сметка да се гарантира превенция и да се спази принципа на предпазливост от Европейския договор, от договора за функционирането на Европейския съюз. Ярек, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за преизбирането ви. Надявам се, че ще продължите да работите, както през последните две години и половина. Сега, относно електропровода и електромагнитните поле, Та, Колегата преди малко спомена едно научно изследване, според което електромагнитните полета имат сериозно отражение върху здравето на хората. А преди това Комисията каза, че през 99-та са приети препоръки и че през 2015 година, както каза комисията, са анализирани 700 документа, предоставящи доказателство, че не е установено наличие на вреда върху здравето. От една страна имаме научно изследване, показващо вреда върху човешкото здраве, от друга чуваме за стотици документи, доказващи противното. Приемам казаното от комисията, но това е проблем, който съм разглеждал задълбочено. Анализирал съм информацията, що ми те така са направили. Добре, приемам го. Това е от една страна. Но от друга страна имам въпрос. Какво е построено първо? Електропровода или къщите на хората. Бих искал да разбера какво е построено първо, преди да мога да дам мнението си. Въпреки това, чух комисията, радвам се, че има определени прагове, които са уточнени, че комисията анализира проблема, че разполага че с научни доказателства за установена вреда за човешкото здраве, така че съм готов да закрием петицията. Мисис Албиол. Госпожа Албиол. Gracias. Благодаря. Аз щях да се намеся по следващата точка, защото съм много по-добре запозната с проекта, но тук също има сходна тема, що се отнася до електропровод с високо напрежение. Ето тези петиции на подобни теми показват, че европейските граждани наистина се притесняват от този вид електропроводи и от електромагнитните полета. Няма никакво съмнение, че гражданите са разтревожени. Ето защо и аз си мислех, обръща се ораторката към хора в залата, много ви моля, не ми пречете да продължа. И тъй това, което си мислех, е, че е добре комисията по петиции да поиска, може би, някакво проучване на тези проекти в Европа. Да се види какво е законодателството, какви са научните разработки, каква е позицията на гражданите би било наистина разумно да се проучи по-подробно положението в Европа и също така да се види какви електропроводите първо ще се изграждат и как се отнасят гражданите към тези проекти. Благодаря. Веднага ще ви отговоря. Със сигурност няма как да вземем решението за такова проучване веднага, ще трябва да се разгледа от координаторите и да се обсъди. Сега разглеждаме конкретната петиция. Елеонора. Е, Благодаря. Вземам думата само защото искам да помоля петицията да остане открита. Ние трябва да я сведем до знанието на Комисията по околна среда, да изискаме нейно становище. И това, което е важно да се вземе предвид в случая е, също и във връзка с проекта, свързано с пътя на трасето. Проблемът е, че колкото по-близко е трасето до обитаваната част на града, толкова по-големи са проблемите. Различни изследователи застъпват най-различни позиции и това не е първия случай, в който установяваме това. Нека да си изпомним за глифозата, където е, мнението на изследователите беше разделено 50 на 50, така че ние като политици в случая би трябвало първо да се погрижим да се прилага изцяло принципа на предпазливост, защото 70 години 17 години минаха от препоръките от 99-та година на Европейската комисия, поради което смятам, че е наложително тази тема да продължи да бъде проучвана, петицията да остане открита, също да се свържим и с Комисията по околна среда и да предоставим на вносителя на петицията възможно най-бързо отговор. Защото наистина загрижеността там е голяма. Господин Козолино. Io sono dell'opinione che bisogna tenerla aperta la petizione, anche se... Благодаря ви. Съгласен съм с казаното от предходния оратор. Петицията трябва да се остави отворена. Самата научна общност е на различно мнение – няма съгласие между учените. Говорим за въздействие на около 3 км от самия електропровод и хора, които живеят в голяма близост. Добре е наистина да се помисли за някаква инициатива, например за целия регион – и по-конкретно самата компания, която всъщност отговаря за електропровода. Наистина говорим за доста дълго трасе, но нас ни интересува само отсечката от 3 км. Разбира се, тук има много сложни въпроси и за тях говори и комисията и последния оратор. Има разногласия – в самата научна общност. Но ние можем да проучим тази отсечка от 3 км, не целия електропровод. По този начин ще се ограничим и комисията би могла наистина да предостави допълнителен анализ – защото от една страна е електроразпределителното дружество, от друга страна разработките. Благодаря ви. Както виждате, не стигнахме до пълно единодушие, но ми се струва, че компромисът би бил да оставим петицията отворена но разбира се, преди това ще дам думата на вносителя на петицията. Преди това Ярек иска думата. Като че ли твърде бързо водя. Госпожо председател, аз нямам възражение срещу оставянето на петицията отворена. Благодаря. Това ще ни помогне да приключим по-бързо, но нека чуем вносителя. Частта, за която става дума, имам предвид частта от трасето, е около 3 км и регионалния енергиен план за Калабрия в случая – предвижда определени мерки. Проучванията са от различен характер – и тук изследователите са на много различни мнения, но от решаващо значение е здравето. Лица, които се нуждаят от особена закрила, като например възрастни хора и деца, много често се забравят при подобни изследвания, когато се проучва вредното въздействие на електромагнитните лъчения. Добре. Колегите искат да оставят петицията отворена. Аз съм съгласна. Ще разгледаме въпроса и на по-късен етап. Трябва да се има предвид, че допълнителната информация от вносителя на петицията беше предоставена на секретарята едва през месец януари. Копие от тази информация е препратено на комисията. Това са най-вече технически доклади. Струва ми се, че тази допълнителна информация също трябва да се разгледа, включително и от Комисията по околна среда за тяхна информация. Няма да искаме становище. Ние също бихме могли да навлезем в по-големи подробности заедно с комисията – като фокусът е тази отсечка от 3 км. Ако нямате нищо против, ще се върнем на темата сравнително скоро. Не виждам възражения. Чудесно! Много ви благодаря. Благодаря ви и на вас, за това, че сте пътували от толкова далеч. Желая ви лек път до дома в Италия. Изключва се микрофона на ораторката. Окей, okay. excellent. The next petition is 1332. Следващата петиция 1332 е от 2016 година на Клара Елхения Рос, представител на платформа срещу електропровод за високо напрежение в Испания, където е по-слънчево от тук присъства представител на петицията Ана Пърлерма е нейното име. Ще й дам думата за 5 минути. Апеламос а еста комисия. Ние се обръщаме към комисията по петиции, за да спре проекта, който е описан. Той всъщност нарушава множество европейски директиви, които са описани пред комисията. Става дума за посегателство срещу околната среда, биоразнообразието, здравето, качеството на живота. Всъщност става дума за проект, който изобщо не зачита околната среда и птиците. Ред Електрика, нашата електрическа компания, представи този проект 400 кВт, нарича се Лаплана Морея, с дължина от 86 км. Това е електропровод, който преминава през исторически области, е, хора, области, които също са много интересни от гледна точка на природата. Там живеят хора, които развиват селски туризъм, отглеждат лешници, маслини, лузи, трюфели. Но тази красива природа наистина ще бъде унищожена от проекта. Затова и много от жителите са против проекта. Те ще бъдат принудени да изоставят своя район. Този проект ще генерира единствено лично облагодетелстване, но ще бъде много вреден за територията. Всъщност това е някаква електрическа магистрала, която ще бъде един белег върху пейзажа. Същевременно, както казах, дължината е 86 км – този проект ще се свърже с подстанциите Лаплана и Морея. Това са станции, които са паралелни, следователно ние имаме друг електропровод, който е паралелен, който е на 132 кВ, Прекъсва ораторката. Вие говорите твърде бързо, така че преводът не може да ви следва и да бъде достатъчно точен във всички езици. Много ви моля малко да забавите скоростта. La red con una longitud de 80... И тъй. Тази мрежа ще се свърже с подстанциите Лаплана Конла де Морея но това всъщност е на много малко разстояние. Имаме паралелен електропровод. В този случай 132 кВт. По-късно стигна до 400 кВт, без да е правен овоз. При новия проект не се предвижда премахване на предишния електропровод с което всъщност се увеличават вредите и от двата защото електропроводите са на много малко разстояние едно от друго. Новия електропровод ще има над 100 кули. Това всъщност ни напомня за катедралата в Барселона. Същевременно, преди 8 години беше направена оценка на въздействието, но тези елементи не са включени в нея не може да се каже, че са били включени в достатъчна степен и гражданите. Трябва да кажа, че първото оповестяване излезе в Държавен вестник. Затова и гражданите са толкова против него. Проектът също така беше раздробен, за да може да бъде одобрен по-лесно. Това беше всъщност екологичната стратегия – но този електропровод е много обезпокоителен. Той наистина води до нарушения на съня, на метаболизма, на различни болести, включително и рак или детска левкемия. Направените проучвания показват, че има канцерогенен ефект – не е спазен принципа за предпазливост, с което всъщност не се спазва член 192 от Европейския договор, не се изпълнява и препоръката на съвета на Европа, която препоръчва такива мрежи да бъдат на определено разстояние от жилищата на хората, поне на 600 метра. Не се има предвид това, че всъщност хората са изложени на много по-високо електромагнитно влияние от препоръчителното. Нарушени са също така и разпоредбите на директивите за опазване на природните зони местата, които са от обществен интерес, както и специалните защитени зони. Да не говорим, че това се отразява лошо на орела на Бонели, на египетския лешоят, на пепеливия ястреб. Има и още нещо. Изпълнението на проекта ще доведе до унищожаване на растителността – на място. А това имайте предвид с стотици хектори защитени зони. Има и гори, които също ще пострадат. Всъщност, управлението на Валенсия одобри този проект, но също зададе въпроса доколко ни е необходим новия електропровод – пак повтарям, това е проект, който вреди на здравето и на околната среда. С оглед на всичко изложено, ние бихме искали комисията да излезе с становище. Този проект наистина нарушава директивите на Европейския съюз. Благодаря. Thank you, Mrs. Albiol. Благодаря, госпожо Албиол. Gracias. Благодаря ви. Бих искала първо да благодаря на вносителите на петиции, които са тук. Благодаря, че те са създали тази платформа, защото от много време ние се борим за здравето на хората, на околната среда. Отново виждаме проект, в който надделяват спекулативните частни интереси и това е за сметка на обществения интерес. Вносителите бяха пределно ясни. Очевидно е, че този проект за електропровод под високо напрежение нарушава директивите за защитените зони, за дивата природа и нейното опазване – Директива 9243. От този проект ще пострадат местата от обществения интерес и специалните защитени зони. Има хора, които живеят на разстояние по-малко от това, което се изисква за опазването на човешкото здраве, разстояние от електропровода. Освен това, Имайте предвид, че това не е проект за доставка на електроенергия. Става дума единствено за пренос. Пак казвам, че тук има нарушение, защото това е частен проект, който се отразява лошо върху околната среда. Освен това, Целият процес на участие на обществото до сега е бил изключително непрозрачен. Не се е работил достатъчно с засегнатите общини. Нямаше достатъчно оповестяване. Мисля, че всъщност от това се засягат и основни човешки права, защото член 35 и 37 на Хартата за основните права на Европейския съюз засяга човешкото здраве и околната среда. Затова мисля, че минималното, което може да направи комисията по петиции е да влезе в контакт с съответните испански власти, да изпрати писмо с молба изпълнението на проекта временно да се прекрати, да изразим своята загриженост за тези защитени територии, които ще пострадат и да обясним, че самата оценка на проекта е била направена по един много раздробен начин. Можем да поискаме нова оценка на въздействието, за да се изпълни директивата от 1992 година. Това е минималното, което можем да направим, за да откликнем на петицията. Благодаря ви. Ще се обърна към комисията Даниел Фернандес Гомес. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вносителите на петицията за тяхното изложение и събраните факти. Всъщност тези факти вече са познати на комисията. 2012 година ние започнахме проучване, изпратихме множество писмени въпроси. Бяхме получили въпроси от Европейския парламент. Това, което занимава комисията е дали са изпълнени законодателните норми на Европейския съюз. Директивата за околната среда изисква подобни проекти, когато имат повече от 15 км дължина, да подлежат на оценка на въздействието върху околната среда. Освен това, разгледахме дали се изпълнява директивата за местообитанията – тъй като се казва, че електропроводът ще има значително отражение върху птиците, защитените зони, местата от обществен интерес. Директивата за местообитанията не забранява подобни дейности, но директивата от 2000 година изисква подобни проекти с съществено отражение върху Натура 2000, да бъдат придружени от съответната оценка. След като се направи оценката, компетентните органи могат да дадат или не своето разрешение за проекта но трябва, както казах, първо да се види отражението върху Натура 2000 и да бъде доказано, че то няма да бъде съществено. В този случай също така нямаме възможност за альтернативни решения. Много важно е да се водим от обществения, не частния интерес и също така компенсаторните дейности по Натура 2000. В конкретния случай комисията започна своето разследване. Тя е в контакт с испанските органи, които ни уведомиха, че оценката на въздействието в момента се прави – но тя все още не е завършена. Ще се имат предвид и отражението на проекта върху най-засегнатите зони, за които стана дума. Преди да разполагаме с заключението на оценката, ние не можем да кажем дали има нарушение. До сега са изпълнени всички останали изисквания – Ние не можем да направим своето заключение преди да разполагаме с по-сериозна информация за нарушения. Наскоро комисията получи и допълнителни материали от вносителите на петицията. Ние ги анализираме и скоро ще представим своето становище на Комисията по петициите. Благодаря. Благодаря Съжалявам, че не ви дадох първоначално думата, но по-добре късно, отколкото никога. Благодаря. Връщаме се на списъка от оратори. Господин Марселеси. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да подкрепя тази петиция за Кастийон. Както каза и колегата Марина Албиол, е, тук виждаме още един случай на голям проект, като този за електропровода с високо напрежение, който нарушава множество директиви. Освен това нарушава и духа на тези директиви. Самите работници и служители ще бъдат изложени на риск заради електромагнитните полета – говорим за демократичен дефицит. Понякога говорим за него и в Европейския съюз. Ето и тук го виждаме. Гражданите не са били запитани в достатъчна степен. Има и още нещо, което ми се струва много важно. Много често при такива големи проекти не се прави една обща оценка – на въздействието върху околната среда, а проекта се раздробява на подпроекти, за да минат по-лесно тези оценки, които се правят на отделните компоненти. Може би комисията трябва да настоява за стратегически овоз на целия проект, защото това е проект, който е свързан и с испанската електропреносна мрежа, изобщо с европейската мрежа. И накрая, нека ви напомня, че Валенсианското правителство е срещу този проект, нещо, което ми се струва много важно. Благодаря. Господин Терикабрас, ще бъда кратък, аз съм съгласен с казаното от колегите. За тези, които не са запознати с темата, ще кажа, че всъщност историята на електрическата компания в Испания трябва да се запише в учебниците по история. Това е абсолютен терор. Терор по отношение и на фирмите, и на домакинствата. Със сигурност има защо да сме против този проект. Той е много интересен. Ясно е, че тук води личния частен интерес на компанията, като самия проект може би не е всъщност и необходим. Ако той не е необходим, той всъщност не е от обществен интерес, всичко това е ясно и той не е от обществен интерес. Той обслужва единствено частния интерес. Какво имаме? 185 различни кули, които ще се изградят. 86 км дължина. Но, разбира се, тук води единствено бизнес интереса. Валенсианските власти също подозират, че тук има нещо нередно. Комисията каза, че 2012 година са били предупредени за този проект. Всъщност през тази година проектът е спрял изпълнението си. И дори е било казано, че всъщност инсталациите се премахват, но сега проектът е подновен. И изобщо не се говори за премахване на инсталациите. За това ми се струва, че е неотложно. Ние трябва наистина да настояваме проекта да се спре и петицията да остане отворена. Благодаря. Thank you, Rosa. Благодаря, Роса. Имате думата. Sí, gracias. Благодаря, Аз не мисля, че една толкова важна тема може да се разглежда ограничено. На един може да му харесва едно, на друго друго, но така или иначе комисията заедно с компетентните органи трябва да настоява за изпълнение на всички общностни директиви. Те бяха изброени за отражението върху околната среда, за местообитанията и разбира се, ако има нарушение, не бива да има разрешение за проекта. От това, което прочетох, аз не съм толкова добре запозната с проекта, както колегите, но от това, което прочетох, виждам, че още 2006 година е имало проблем. Целта е била първоначално да се улесни преноса на зелена енергия от възобновяеми източници и да се замести по този начин електропровод, който вече е морално устарял и освен това е много стар. Но трябва да се отговори на екологичните директиви. Комисията ни обясни, че предстои обмен на информация с Испания – ние ще чакаме съобщението на комисията. Ще видим дали ще се спре проекта. Разбира се, аз бих искала да се направи всичко в рамките на закона, защото знаем, че екологичните директиви на Евросъюза са много взискателни и ако изискванията не са изпълнени, проектът не бива да се разрешава. но комисията обясни, че общува с испанските компетентни органи, тук са важни и валенсианските власти, разбира се. Благодаря, Беатрис. Gracias, Presidenta. Brevemente, porque... Благодаря ви. Колегите вече обясниха надълго и на широко самото естество на петицията. Аз исках да кажа само следното. Ясно е, че петицията трябва да остане отворена. Комисията ни обеща да излезе с съобщение те първа, но ми се струва, че комисията трябва да има предвид, че е пазител на договорите, трябва да следи за изпълнението на директивите, но също така и за още нещо. Принципно да имаме и едно отиване по-далеч от чисто юридическата област, защото трябва да се види, не трябва ли на първо място да се използва принципа за превенция, да не се стига до такива случаи. Защото може да имаме недостатъчно добро изпълнение на ОВОз и много други проблеми, свързани с раз, раздробяването на този овоз, трябва да се действа предварително. Всичко, което е изброено е важно, разбира се, но за мен въпросът е на първо място, защо изобщо има такъв проект, каква е неговата цел – това според мен е ключов въпрос. Да се види първо дали този проект е изобщо от обществен интерес. Ако той не е, би трябвало наистина да се преустанови. И тъй петицията нека си остане отворена, а ние ще бъдем много предпазливи, много внимателни – защото тук не става дума само за логистиката и преноса на енергия. Необходимо е да се изпълни, разбира се, европейското законодателство, но принципно опираме до присъствието и на гражданите, защото предприятията също имат своите интереси, това е ясно, те биха искали да реализират печалба, но да се знае къде е общественото и къде е частното. Благодаря. Соледат. Соледат. Благодаря, госпожо председател. Ние сме абсолютно единодушни. Ясно е, че всички в групата са на същото мнение. Това е тема, по която говорихме първо в Италия, ето сега в Испания. Ясно е, че всички ние сме запознати с подобни случаи. Никой не иска да живее до електропровод с високо напрежение. Не може да се обяснява, че няма друга альтернатива, че това отговаря на обществения интерес, никой не би подкрепил такъв проект. Същевременно тази оценка, която е правена ретроспективно, заявява, че няма проблеми за здравето, но тя не е изпълнена както трябва. Не е взела предвид всички елементи и за това не можем да й се доверим не е ясно. Всъщност, с данните, които разполагаме до сега, дали има пренебрежимо малък ефект върху здравето или наистина вреден ефект. Нещо друго, което трябва да се има предвид. Хората не харесват този проект, защото искат да опазят мястото, в което живеят, както и природата си. Тези принципи са ясни. И това не е единствения случай, който обсъждаме. Той не е нито първия, нито последния. Затова и комисията трябва ясно да заяви, че е необходимо да се прави качествена оценка на въздействието върху околната среда, защото не се ли направи, няма как тогава да се изпълни европейското законодателство. Има и един втори въпрос, и той е свързан с рекламата. Много често такива проекти се е, разгръщат много бързо, гражданите така и не разбират какво става и не могат да вземат отношение – формално са изпълнени различните стъпки, но в този случай гражданите не са били достатъчно уведомени. Те не са имали достъп до различни инициативи за обществено допитване. Това също трябва да бъде разгледано. Доколко са били на лице заложените гаранции – Петицията трябва да остане отворена и трябва да се има предвид, че властите на Валенсия се обърнаха към испанските, испанското правителство с молбата да се види дали няма някаква альтернатива на този проект. Такива идеи има, те до сега не са били изпълнени. Но, пак казвам, комисията е необходимо да види дали са изпълнени законодателните норми и дали не трябва да се направи промяна на тези норми, защото в крайна сметка и други граждани са изправени пред този проблем. Ако имат късмет, той ще се разреши, ако нямат, няма да се разреши, но това не е всъщност альтернативата. Необходимо е хората да бъдат достатъчно защитени, да се види дали има альтернатива на този проект и да се използва тогава, когато е възможно вече създадения коридор. Благодаря. Thank you, Soledad. Благодаря, Соледад. Сега отново ще дам думата на вносителя за две минути. Buenas tardes. Е... Благодаря. Аз исках до някъде да нюансирам това, което се каза. Току-що за альтернативата и възможната замяна, всъщност е, този вече съществуващ електропровод, за който говорих, няма да бъде премахнат. Точно това е тревожното, че се предвижда изграждане на втори, без първия да бъде премахнат. Наистина, комисията трябва да разгледа доколко изпълнения ОВОз отговаря на общностите норми. Ние обаче не можем да рискуваме да се одобрява проект, който вече е на много напреднал етап, да се стигне до изпълнението и поставянето на всички стълбове по трасето и едва тогава да стигнем до някакво ново решение. Затова комисията трябва да поиска преустановяване на проекта, временно спиране – това е проект, е, който може да има своите альтернативи, но те просто не са проучени, не е подходено сериозно или ефикасно. Не е помислено доколко има реално търсене на енергията, която ще се пренася. Всъщност, реалността е, че само половината от преносената енергия е била употребена. Затова и повдигнах въпроса за търсенето. И нещо друго, за което вече стана дума. Направени са проучвания и те доказват, че тези електромагнитни полета, да, знам, че говоря бързо, казва ораторката, тези електромагнитни полета вредят на здравето. Няма конкретно проучване, кое, което да показва пряката причинно-следствена връзка – но има достатъчно доказателства за това, че те са вредни и канцерогенни. Благодарим за това, че нашата петиция беше разгледана толкова бързо. Thank you very much. Благодаря много. Тъй като разгледахме тази петиция по процедурата за спешно разглеждане по искане на групата на зелените, не сме получили още пълната документация от страна на комисията. Така че ето един пример, при който е добре да действаме предпазливо, за да видим дали да използваме процедурата за спешно разглеждане или не, защото винаги е по-добре да разполагаме с пълната информация. Предвид всичко това, давам думата отново на Европейската комисия, тъй като не им дадохме възможност да си свършат работата, за да разрешат това по всичките предвидени стъпки. Прибързахме, реагирахме на искането на групата на зелените. Така че можем да се обърнем отново към комисията и да поискаме актуализирана информация след това, което ни се обясни днес. да поискаме комисията да разреши проблема възможно най-бързо и да включим този въпрос в дневния ни ред за заседание скоро. Е, същевременно нашата комисия ще изпрати писмо до Испанското правителство, ще поиска в него повече информация, както и регионалното правителство в Валенсия с искане за актуална информация. И разбира се, през това време петицията ще остане отворена. И всички ние трябва да вземаме предвид факта, че не винаги е уместно да прибързваме с нещата и да прилагаме процедурата за спешност, ако, защото така не даваме на комисията възможност да ни предостави правилната информация. Надявам се всички да са доволни. Вносителката на петицията по принцип нямате право, но заповядайте много накратко, моля. Eh, nosotras solicitamos eh, eh, como... Ние наистина нямахме достатъчно време, за това, ако може да ни поканите отново, когато комисията се върне тук с новата информация. Това е всичко. Това е очевидно. Винаги, когато е, на заседание на Комисията по петиции се разглежда петиция, вносителя е поканен, така че със сигурност ще ви поканим. Надявам се, че ще стане скоро. Ще разгледаме петицията по възможно най-добър начин, уверявам ви, и лек път обратно до Испания. Към колегите благодаря ви за днес. С това приключваме заседанието за днес. Продължаваме работа утре в 9 сутринта. Не забравяйте картите си за гласуване утре. Благодаря, приятна вечер. Now, coordinators. Сега координаторите трябва да останат. Моля да не излизате, защото продължаваме незабавно.